Hello everyone. Good afternoon. Добър ден на всички. Нека започнем заседанието. Първо ще поканя преводачите, за да могат да се обърнат към нас със своето съобщение. Моля да сложите слушаките си. Уважаеми европейски граждани, уважаеми европейски депутати, поради продължаващия трудов спор, преводачите със съжаление ви уведомяват, че няма да има просрочване на времето за заседанието. Благодаря за разбирането. Председателката, благодаря. Ако няма промени, които да предлагате за дневния ред, го приемаме. Поради много голямото натоварване към края на законодателния мандат, координаторите решиха да определят крайния срок за изменения по предложенията на комисията по множество досиета. Ето защо нямаме докладчик в НВ и няма да има проектостановища по тези досиета. Измененията, прияти в НВ ще бъдат обобщени в становище от името на председателя. Съответно, имаме следните срокове. Космическа програма, крайен срок за изменение 25 септември, механизъм за премахване на правните и административни пречки 25 септември, инструмент за предприсъединителна помощ 25 септември, етикетиране на гуми с оглед ефективност на горивата. Крайен срок за изменение в НВ 25 септември. Типови одобрения за моторните превозни средства. С оглед на тяхната обща безопасност. Крайният срок тук е 26 септември. На следващия доклад Съседство, развитие и инструменти за международно сътрудничество. Крайен срок 26 септември. Отново, поради много голямото законодателно натоварване, се предвижда извънредно заседание в Страсбург на 1 октомври, понеделник, от 19 до 21 часа ще гласуваме по неотложни становища. Проект от дневния ред ще бъде раздаден в срок. Документът с доклад за посещението на делегация от НВ в ДГ Санте в Дъблин – също може да намерите. Знаете, че това посещение се проведе между 4 и 6 април. За днешното заседание имаме осигурен устен превод на 21 езика, освен естонски, латвийски и ирландски. Всички официални езици са покрити. Освен това, електронно сме разпространили документацията за заседанието. Заседанието се предава в интернет. Сега преминаваме към първата съдържателна точка – Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, всички раздели. На 23 май комисията предложи проекто бюджет за Европейския съюз, шестия бюджет по сегашната МФР. Бюджет, който се фокусира върху растежа, солидарността и сигурността за 2019 година. Общата сума, която се предлага е 166 милиарда в бюджетни кредити за поети и задължения и 149 милиарда за бюджетни кредити за плащания. В моето проекто становище аз искам да подчертая отново, че трябва да се направи всичко, за да стигнем до целта 20% фондове, свързани с климата. Също така призовавам да се отделят съществени ресурси за защита на биоразнообразието. Обръщам внимание, че е необходимо да се отдели и достатъчно ресурс, а по отношение на агенциите, Напомням, че е необходимо да се предвидят повече финансови и човешки ресурси, за да може агенциите да извършат работата съгласно техния мандат. Бих искала също така да напомня, че пилотните проекти и подготвителните действия също трябва да получат подкрепа. 33 такива предложения бяха изпратени от НВ към комисията за предварителна оценка в края на месец април. Парламентът като цяло е получил 344 такива. Не получихме обратната информация от комисията, заедно с тяхната оценка на 2 юли. Важно е да се подчертае, че тези пилотни проекти и подготвителни действия ще станат важна част от бюджета. Следователно, те трябва да бъдат формулирани като бюджетни изменения до 11 юли в 11 часа. Освен това, очакваме позицията на съвета по проекто бюджета 2019 година. Очакваме тази позиция на 11 юли. Това е и срока за нашите изменения. Както е ставало и преди, председателят на комисията ще представи тези изменения. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Започвам с господин Поч. За жалост, госпожа Карен Бах нямаше как да бъде днес с нас, но тя благодари на госпожа Валян за нейното представяне. обръща внимание на това, че в проекто становища проекто становището има и теми, които не са споменати, макар че настоявахме, но е ясно, че доклада има ограничения. Госпожа Каденбах подкрепя призивите за бюджетни изменения за 2019 година с оглед на нашите дългосрочни задължения и борбата с измененията на климата. Финансирането на Натура 2000 би трябвало да бъде достатъчно, за да се изпълнят различни проекти, като се акцентира върху взаимодействието. Много е важно да има отделна програма в следващата МФР. Ние искаме също така да работим в името на растежа в целия Европейски съюз. Важно е да има и макропомощ и достатъчно финансиране би трябвало да се работи на ниво държава членка. По отношение на необходимостта от увеличен бюджет, госпожа Каденбах е съгласна с госпожа Валян, че наистина е необходимо да се отдели по-голям финансов и човешки ресурс за агенциите, за да могат те да изпълняват своите задачи. Аз бих искал да се присъединя към призива на госпожа Каденбах. Освен това, трябва да се мисли и за предизвикателства като миграцията, управлението на границите, но трябва да се обърне внимание и на агенции като ЕОБХ, защото задачите на тази агенция се увеличават. Господин Омърджи. Госпожо председател, благодаря. Бих искал да ви благодаря за вашето предложение, което е, се придържа до основните теми за нашата комисия и нашата група. Също така, още веднъж бих искал да напомня, че има разминаване между бюджета и много тежката екологична ситуация, особено проблема с биоразнообразието. Тъй като нашето заседание се излъчва в интернет, нека спомена няколко цифри. 100% от животинските е, видове, от някои видове изчезват. С други думи, вида изчезва напълно и това се случва ежедневно. Около половината от Кораловия риф също е изчезнал през последните няколко видове. Имаме 700 видове риби, е, земноводни влечуги, които също са изчезнали само в период от 40 години. 20 801 вида са в червения списък от общо 411 000 видове. 2017 година тези видове бяха определени като застрашени. Единайсет вида са уязвими. Ако сравняваме с началото на 20 век, виждаме колко много видове са изчезнали. Същевременно, ако погледне Франция, която представлявам, също виждаме, че изчезват птиците от природата. 60% от африканските връбчета вече ги няма. Те изчезнаха през последните 15 години, съгласно цитирано проучване. Ако продължаваме да правим промени в същото темпо до 2050 година няма да ни останат нито птици, нито ръкообразни. Следователно се намираме в изключително тежко положение. Това е безпредседентна ситуация трагична ситуация. От нас се изисква наистина да откликнем с адекватен бюджет. Програмата на Европейския съюз, наречена LIFE, е единствената европейска програма за защита на биоразнообразието за 2019 година. За нея са заредени обаче 0,3% от бюджета. Не повече от това. От всички факти, които изброих, е ясно, че тази сума не е достатъчна. Необходимо е да бъдем на висотата на предизвикателството пред нашата цивилизация. Благодаря. Благодаря. Има ли други колеги, които биха искали да вземат думата? Ако не, ще чуем представителите на комисията. Заповядайте. Вие представлявате Генерална дирекция околна среда. Благодаря ви. Отбелязах си тревогите, които бяха изразени за опазването на биоразнообразието. Също така, според вас, бюджетният ресурс, който е заделен, е много нисък. Ще изготвя писмен отговор на вашата позиция възможно най-скоро. Програмата LIFE трябва да кажа, че вече е задействана и първите проекти по нея са подписани. Изпълнението започна 2015 година. Все още ние не разполагаме с окончателните резултати. Това е всичко, което мога да кажа по темата. Благодаря от ГД Санте, господин Деклерк. Благодаря. Едва ли има какво толкова да добавя. Ние сме напълно съгласни с проекто становището. Може би трябва само да оточня, че децентрализираните агенции представят всяка година документ пред комисията. Е, смятаме, че предвидения персонал отговаря на определените приоритети. И накрая от Генерална дирекция Климат, заповядайте. Благодаря ви. Бих искал да кажа няколко думи по проблемите, свързани с климата, за първи път ние определихме цел за включването на климата в всички останали задължения за 2019 година. Идеята е да се катализират инвестициите, за да можем да извършим прехода към ниско въглеродна економика – и да постигнем целите до 2050 година. Необходимо е да се изпълняват не само финансовите програми, но и политики. Според нас заделения процент 0,3 за 2019 година означава, че ние сме близо до целта и тъй като остава още една година, 2020, когато ще имаме най-високия бюджет по МФР, смятам, че можем да постигнем целта от 20% заложена във вашия доклад. Благодаря. Крайният срок за измененията по становището и бюджетните изменения 11 юли 11 часа. Гласуване в Енвин на 30 август. С това приключваме разглеждането на тази точка от дневния ред. Uh, Следващата точка е доклада на госпожа Кабесон Руис. Тя не е тук обаче, така че ще трябва да изчакаме няколко минути. Разбрах, че тя ще дойде след е, малко. Не можем да започнем без нея. Hello, so uh, now we can resume. Сега можем да продължим. Разглеждаме изменения към предложение за реглен на Европейския парламент и на съвета относно оценката на здравните технологии за изменение на директива 2011 на клонна черта 24. Докладчик е госпожа Кабесон Руис. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Имаме 529 изменения. Ако трябва да направя обща оценка, то бих казал, че има някои промени. Много бързичко ще ги коментирам, но като цяло мисля, че нямаме съществени противоречия. От моя гледна точка, мисля, че можем да стигнем до консенсус. Нека кажа кои са въпросите, по които е възможно да има разногласия. Основното е обхвата и включването на медицинските изделия задължително. Една от групите искат те да могат факултативно да бъдат изключени, докато други групи смятат, че те като принципно трябва да бъдат изключени. Аз съм докладчик и съм на мнение, че е необходимо да започнем да работим и по тази тема. Знам, че предложението на комисията не е непременно свързано с този проблем, но би трябвало и за медицинските изделия да се помисли за методиката. Също така, как се стига до съгласие по оценката, аз предлагам две трети мнозинство – докато комисията квалифицирано мнозинство. Може би тук трябва да се помисли дали е възможно да се стигне до компромис, защото това са червени линии. Нещо друго, член 8 за доброволния или задължителен характер и възможността оценката да се извършва от държавата членка. Аз бих казала, че мнозинството избират задължителния вариант. Що се отнася до това, възможността да държавата членка да въведе специфични критерии – при тези оценки. Но тук мисля, че ние ще можем да се доближим до позицията на съвета, като същевременно се придържаме към целта на предложението, а именно клиничната и научна част да бъде включена задължително като се отчита същевременно субсидиарността. Имаме и член 22 по методиката. Необходимо е, разбира се, тя да е научна, да дава достатъчно увереност на държавата членка. Тук има разногласия между политическите групи, но мисля, че ние можем да работим за съгласие. И още нещо за координацията на националните агенции. Би трябвало да се помисли за методиката, която комисията ще използва за да може да има съгласуваност между агенциите за оценка в държавите членки. Но би трябвало държавите членки да имат достатъчно гаранции, за да се чувстват уверени. Пак казвам, не мисля, че има група, която да е против предложението. Затова, пак ще кажа, остава да обсъдим медицинските изделия и да решим какво ще е мнозинството, дали две трети или квалифицирано мнозинство. И разбира се, има въпроси като прозрачността, конфликта на интереси, но тук позициите със сигурност не са антагонистични. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчите в сянка. Първа е госпожа Гростет. Благодаря. Госпожо председател, аз най-напред искам да благодаря на госпожа Кабезон Руис, нашия докладчик за чудесната работа и най-вече за духа на сътрудничество, който характеризира нашата работа. Предложени бяха редица изменения. Аз ще се спра на най-важните. Първо, от гледна точка на стратегията, знаем, че много държави членки в съвета са готови за сътрудничество не искат задължителна оценка на здравните технологии. Можем да разберем техните притеснения от гледна точка на крайното качество на оценката, но не можем да използваме аргумента да изхвърлим бебето заедно с водата. Ако искаме да избегнем дублирането, заедно с това можем да отговорим на притесненията, изразени първо, като върнем като направим така, че групата за координация да работи в дух на колегиалност, да има действителен контрол и това фигурира в редица изменения. От друга страна, като уточним правилата по точка 8, както предлага докладчика, за да има повече гъвкавост и да уточним какви допълнителни оценки могат да се извършват на национално ниво. Това предполага прецизно, за да няма правна несигурност. Между впрочем, аз мятам, че методологията за оценката в член 21 трябва да бъде по-прецизна. Аз съм против това да бъдем твърде прескриптивни в законодателния акт, което не позволява методологията да, да следва промените в науката. Мнозина от нас настояват, е, че е, настояват на прозрачността и предоставянето на данни. Това е разумно, но в някои случаи това трябва да бъде балансирано от необходимостта да се защитават данните. И това е много важно в този сектор, в който има много силна конкуренция. И най-сетне в заключение ще се спра на два конкретни случая за медицинските изделия, що се отнася до първото на мен ми се струва, че е много важно да отчетем спецификата им и да направим така, че общите клинични изследвания да не поставят под съмнение статуса на лекарство незащитено от патент, предоставен от Агенцията за лекарства. Също така по отношение на общата оценка има нужда от а, обща рамка, но да имаме предвид спецификата в здравните системи. И тези оценки трябва да се извършват само, възоснова на, само на факултативна основа и, в и то само в конкретни случаи. Между пълното изключване и системната и задължителна оценка, смятам, че трябва да има среден път. При всички случаи благодаря на докладчика, с която е много лесно да се води диалог. Благодаря. Пьеча. Благодаря, господин Пьеча. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че представи обхвата и актуалното състояние на разговорите. Е, трябва да кажа, че има държави членки, които не са готови на съгласие. Става дума за големи държави членки и всички тези становища бяха представени много ясно. Освен това, ние трябва да бъдем много гъвкави, повече от гъвкави дори, защото в други случаи, защото в противен случай може да се окажем с едно много амбициозно начинание и едно много амбициозно предложение в парламента, което ще бъде отхвърлено от съвета. Съветът ако съветът не се съгласи с нас, досието ще затъне в бюрократичната машина на съвета. Съгласни сме, че инструментите за оценка на здравните технологии е предизвикателство. В много страни има агенции или повече от една агенция. Това не са национални, а търговски институции, които имат правото да оценяват здравните технологии. Няколко коментара. За задължителния характер това е доста трудно, защото за задължителният характер в един много негъвкав подход в областта на диагностика и превенция ще доведе до оценка и е, разчети на здравните технологии в държавите членки, но знаем, че държавите членки е, имат прерогативи в управлението и финансирането на е, системата на здравеопазване. Не навсякъде се възстановяват разходите за всички изделия, така че трябва да бъдем много внимателни по отношение на задължителния характер. Аз мисля, че този задължителен характер ще бъде сред най-важните аспекти на предложението. Не съм съгласен, че някои стандарти трябва да бъдат задължителни. Втория въпрос е свързан с медицинските изделия. Имаме хиляди изделия. Понякога става дума за дребни изделия, които не са сложни които са свързани с елементарни неща, например медицински изделия, които излъчват радиация за някои редки болести, като туморите, така че може би можем да се ориентираме към регламентиране на тези аспекти. От друга страна е ясно, че Новите технологии се развиват с толкова бързи темпове, че дори да излезем с много добра методология за инструменти за оценка на здравните технологии в някаква координационна група, винаги може да се случи така, че модерните технологии да не могат да се използват, тъй като даден институт, национален институт просто не може да работи по даден проблем. Още един много спорен въпрос в парламента е свързан с прозрачността. Докъде да стига прозрачността и докъде е поверителността? Да не забравяме, че имаме патентно право, което се регламентира на европейско ниво и да не забравяме това е цялата битка, която се води при разработването на нови лекарства, като противоракови медикаменти или тези свързани с, с биологична, с бактериологична резистентност те отразяват цените, но от друга страна искаме процеса да бъде прозрачен. Ние би трябвало да имаме макс, колкото може повече знания за дадено лекарство или за дадено медицинско изделие. Така че няма да е лесно да намерим средния път. Аз съм доста скептичен по отношение на целия процес. Може би ще успеем да намерим компромис – така че да приемем текст, който да е приемлив и за парламент. Е, може би няма да бъде толкова амбициозен, колко искаме, а, но пак да кажа, съвет, който е приемлив и за парламента, и за съвета, тъй като държавите членки със сигурност ще имат свое мнение. И когато чета становищата на различни делегации в съвета, трябва да кажа, че скептицизмът ми нараства. Ще спра до тук. Госпожа Майснер има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих желала да благодаря на докладчицата. Вече имахме едно заседание на докладчиците в Сянка. Беше протече много приятно. Разбира се, ние видяхме и кои неща не сме разгледали, кои въпроси. Тази а, седмица, през четвъртък, също сме предвидели втора среща на докладчиците в Сянка. И наистина темата е така доста сложна а, ние искаме да работим. Навсякъде се обсъжда тази тема. Например, нашата политическа група в Бундестага каза, че всъщност а, те не желаят по този начин да се подхожда. Аз казах, че имам различно виждане. Разбира се, че ние няма да се намесваме в правомощията на държавите членки. В Европа все пак става въпрос за има свободно движение на хора, капитали, стоки, услуги и така нататък. Тоест, това свободи, които ние ще спазваме и е хубаво наистина там, където има смисъл, да се обличат нещата, а не да имаме 27 или 28 оценки, методологии за признаване на тези технологии и така нататък. Не във всяка една държава членка като цяло. Така че ние сме, подкрепяме това предложение, но разбира се има и Искам да спомена член 8. Нуждаем се от гъвкаво за държавите членки и съм категорично убедена, че всъщност това предложение наистина а, а, трябва да го доведем до а, така един успешен завършек, до тристанни преговори и наистина да дадем възможност на държавите членки да работят. Разбира се, ще има задължителни елементи, ще има доброволни такива, когато става въпрос за лекарства, за технологии и така нататък. Това трябва да има задължителни елементи. Но когато става въпрос за медицинските изделия, разбира се, трябва да предвидим така доброволни мерки. Вече има регламент, който ще влезе в сила през 2020 година и там вече са уредени доста въпроси, като например клинични оценки и прочее. Тоест не, не би следвало да се преповтарят нещата и поради тази причина ние предлагаме да оставим тази, този дял. Друг въпрос, важен при медицинските изделия, това е, че всъщност държавите членки, разбира се, винаги правят тези оценки на здравните технологии. При медицинските е, продукти е, тези оценки възлизат на 1%. Когато става въпрос за ценообразуването, разбира се, това средство не се ползва от държавите членки. Тоест, както казах, ние сме против дублиране на работата. Хубаво е да има обмен на информация, но разбира се, това да стане на доброволна основа. Един друг момент – а, има държави членки, които не разполагат толкова много ресурси. Тогава е хубаво. Има смисъл, разбира се, подобни оценки да се правят на европейско ниво но е важно всички държави членки да имат достъп до информатика. Става въпрос за задължителен, не за задължителен, а за доброволен обмен на информация. Е, някои елементи искам да изтъкна, като да, които са положителни. А, сега тук ролята на комисията е така доста ограничена, т.е. тя има по-скоро координираща функция. А, и аз смятам, че това е а, удачно и напълно целесообразно, защото експертите са тези, които би следвало да получат а, така решаващата дума. Що се отнася до включването на заинтересованите страни, трябва да помислим, мисля, че а, не е балансиран процеса към момента. Хубаво е да участват, разбира се, неправителствени организации, асоциации на пациенти и така нататък. Обаче, дали действително се нуждаем от тях, когато става въпрос за самото законодателно предложение. Сега, когато говорим за експерти, е много важно наистина да им включим и представители на производителите. Хубаво е обаче все пак да постигнем така една неутрална представителност и да нямаме конфликт на интереси, защото в крайна сметка е, е хубаво да имаме експерти и, <clears throat> както видяхме при медицинските продукти, така и тук трябва да, разбира се, да постигнем един баланс, защото имаме от една страна научно-изследователния сектор, от друга страна производителите, нуждаем се от тяхната експертиза, но трябва да помислим как точно да регулираме целият този процес. Сега колегите повдигнаха въпроса за прозрачността. Разбира се, трябва внимателно да преценим какво ще се публикува. Разбира се, не трябва да забравяме въпроса за данните на пациентите. Това е много важен въпрос за нас. Но като цяло смятам, че Работата така звучи много техническо, но, но темата е изключително важна на всички е, европейски граждани и а, така мисля, че работи много добре и съм убедена, че ще постигнем добри компромиси както казах малко при медицинските продукти, трябва да помислим какво да включим, какво да не включим в обхвата и така нататък, но съм убедена, че разбира се ще намерим решение, така че се радвам с нетърпение да продължим нашата работа и разбира се, колкото по-бързо постигнем нашата обща позиция, толкова по-бързо ще постигнем нещо на европейско ниво. Благодаря. Благодаря. Господин Лиза има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата, както и на нашите докладчици в Сянка, на, от НП, госпожа Гростет. Подкрепям до голяма степен казаното от колегите. И бих искал обаче също времено да направя някои по-конкретни предложения по спорни въпроси, като евентуално решение. Сега, принципно аз също смятам, че това предложение е много важно. Аз също съм, разбира се, в диалог с нашите национални депутати в Германия. И се надявам все пак, че така съпротивата не само в Германия, но и в други държави членки, която така да, доста а, така силна, а, особено по определени въпроси, да се надявам това, тази съпротива да не не нали, а, да блокира предложението, а всъщност а, да получим предложения от тези колеги. Аз също смятам, че не трябва да се допуска дублиране на дейностите и трябва, което е възможно, да бъде регулирано на европейско ниво. Искам тази връзка да цитирам член 12, а именно диалогът между Агенцията за лекарства, както и а, експертите по оценка на здравните технологии. И е много важно тук текста да бъде ясен, можем да го направим още по-прецизен за нас е важно наистина сектора, производствения сектор, наистина да насочи вниманието си върху такива продукти, които действително да помагат на пациентите, а не просто да се излиза с нови продукти на пазара. В противен случай няма да има смисъл от предложението на комисията. Аз разговарях с различни колеги, даже изготвихме съвместно изменения. Първата група е свързана с задължителния или доброволния характер – аз мисля, че ще има смисъл от предложението, ако то бъде задължително. В противен случай ще се стигна до разцепване. Ако някой инвестира в някакъв продукт, най-лошото, което може да се случи, е първо да се мине през цялата европейска процедура, след това да се мине през още 20 национални процедури. Така че за нас е важен задължителният елемент. Обаче, като същевременно се предвиди и факултативна възможност, която е много добре мотивирана. Що става въпрос, например, за различни стандарти относно терапиите в държавите членки и те могат да бъдат включени до известна степен в европейската процедура. Както казах, ако имаме 25 различни стандарта, може да се каже, да, ние разполагаме с друг стандарт и на европейско ниво няма да се допусне, разбира се, съответната процедура т.е. съгласни сме с доброволни процедури, но не просто каквито и да е. Сега в предложението на комисията се предлага приемане на решенията с мнозинство, други предлагат квалифицирано мнозинство. Аз не смятам, че този въпрос че трябва толкова да се обсъжда, защото в договорите нещата са а, а, така уредени. Квалифицирано мнозинство. Тоест ще се вземе определен брой държави членки и това е ясно в две трети множество, квалифицирано множество, е принцип, който вече се е доказал. Ролята на комисията много каза. Неща бяха казани, така че няма да се спирам и преминавам към медицинските изделия, продукти. Мисля, че предложението на комисията не е много добро, защото комисията предлага е, Всъщност в самия регламент за медицинските продукти се предвижда процедура на разглеждане, особено за високорискови продукти. И тук, разбира се, се нуждаем от допълнителни гаранции. Ако има някакви притеснения, проблеми, още веднъж да се направи преглед, дали действително продуктът е сигурен. Тук обаче става въпрос за нещо друго. Тук става въпрос за ползата за пациентите. Това е нещо съвсем различно. Може, например, да се представи много опасен продукт, който да се имплантира и съответно да има фатално въздействие върху пациента. Тоест въпроса за ефективността, ефикасността тук не се е, не възникна. Тук не става въпроси за е, разходите, защото продукт, този продукт, например, може да се използва много рядко. От друга страна обаче, въпроса за сигурността изобщо не стои на преден план при друг е, медицински продукт, обаче той е свързан с много разходи. Въпросът е дали те са обосновани и дали има някаква полза за пациента. Така че тези два елемента не могат да бъдат разглеждани едновременно. И според мен това е абсолютно погрешно. подходът е погрешен от страна на комисията. Нека да оставим медицинските изделия на страна. Чухме вече много аргументи. Държавите членки, разбира се, справят оценки на здравните технологии, но не по отношение на разходите. Ако се почнат държавите членки да разглеждат темата на национално нивото, всичко това, което правим тук, ще. Всъщност, това, което правим ние тук, ние го правим за, за да се объединят нещата, да не се стигне до а, разделение между държавите членки. Ако всеки обаче започне да си а, с въвежда нови а, процедури, то, например, тези процедури, те могат да бъдат транспонирани в европейската обща процедура. Така че това е едно предложение, което ние правим. Моля колегите добре да го обмислят. И по този начин, разбира се, ние сме готови да разгледаме и компромиси, но се нуждаем категорично от друг подход, различно от този на комисията. Нуждаем се от баланс не може да се каже всичко ще се включи или всичко ще се изключи. Просто нека да насоча вниманието си върху определени изделия и така нататък. Затова също сме изготвили предложение. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Няма. В такъв случай думата има госпожа Ампелас от Европейската комисия. Е, благодаря много. Благодаря на госпожа Кабесон Руи за много амбициозния доклад. Благодаря за свършната работа и е, за общата подкрепа за предложението на Европейския Европейската комисия. Предложението е в отговор на призив от Европейския парламент. Ние не започнахме от нулата, а продълж... надградихме възоснова на няколко годишно сътрудничество. Аз ще коментирам няколко от въпросите, повдигнати в хода на дискусията. Обхвата и въпроса за медицинските изделия. В парламента очевидно има различни становища за това дали да бъдат включени медицинските изделия и какъв да бъде подхода към тях. Искам само да спомена, че комисията се допита до заинтересованите лица преди да приеме предложението и, се, и, е, и слушахме внимателно сектора медицински изделия и се анализирахме техните становища. Всъщност ние се спираме върху ограничен обхват медицински изделия, по-конкретно тези, които са по-високорискови. Смят... Ние разглеждаме пазарният пускането на пазара на такива медицински изделия и през първите години смятаме да включим ограничен брой и смятаме, че е много важно медицинските изделия да се запазят в обхвата на регламента в съответствие с изказаните по време на публичната консултация мнения. Но, но това е много по... Но подходът тук е много по-малко амбициозен в сравнение с лекарствените продукти и националните процедури за оценката на здравните технологии е по-слабо развит за медицинските изделия, въпреки че има напредък и в тази област. Затова ограничихме обхвата на медицинските изделия за член 5, но допускаме възможността за факултативна дейност, тогава когато смятаме, че има добавена стойност в съвместната работа по член 19. Също така няколко думи за доброволните и задължителни аспекти на предложението. В е, съвета ЕПСКО е, се каза, че въпросът трябва да продължи да бъде обсъждан на техническо ниво намерението на Европейската комисия, която предложи член 9 и тези елементи в предложението, беше да се използват оптимално ресурсите, да инвестираме съвместно ресурсите, но когато правим тази инвестиция, нека да избегнем дублирането и повторението и съвместната дейност да бъде застъпена широко в държавите членки. Става дума за оптимално използване на ресурсите. Разбира се, съгласна съм с казаното от госпожа Гростет, че тук е, има връзка с процес ръковод на държавите членки. Е, трябва да се гарантира качеството на дейността. Разбира се, тези аспекти са много важни. Ние смятаме, че можем да гарантираме висока степен на ангажираност от гледна точка на съвместната дейност, но и заедно с това да зачитаме националните правомощия в областта на ценообразуването и възстановяването. По прозрачността комисията е съгласна, че прозрачността и независимостта са ключови елементи на предложенията. Това са много важни елементи на предложенията. Заедно с това обаче трябва да си дадем сметка, че някои от данните може да се окажат чувствителни, така че е необходимо да се постигне баланс между прозрачност и защитата на данните. И накрая баланс между акт между ръководния документ за изпълнителния акт и основния текст. Смятам, че е много важно да намерим подходящ баланс и да сме наясно с това, че ще се промени правния статут, ако включим дадени елементи в акта за делегация, изпълнение или основния текст. Участието на националните експерти и в комитетите по комитология и в съвместните работни групи. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря, госпожа Кабезон. Много благодаря на комисията и на всички докладчици и сянка най-вече за тона на техните изказвания. Аз също трябва да кажа, че Чух доста коментари от различните държави и членки. Разбирам, че всякакви такива промени водят до трудности потенциално, но парламентът може да разглежда не само трудностите, на държавите членки. Важно е да мислим за здравната система, за разходите по здравните технологии и в крайна сметка това предложение е важно, за да има повече Европа. Затова е и много съществено за достъпа до здравни технологии. Не бива да се прави дискриминация при здравните технологии. Това е една достойна цел и е, спрямо държавите членки, е много важно да се гарантира, че европейският пациент ще има достъп до качествени технологии без никаква дискриминация. Парламентът може да въведе необходимата гъвкавост и така предложението ще е много убедително. Възможно е при тристранните преговори да възникнат някои проблеми от страна на държавите членки, но ние трябва да се придържаме към тази позиция, за да гарантираме достъпа до здравни технологии. Както казахме, ресурсите могат да се използват далеч по-ефективно. Можем да се запитаме как се правят изследванията, как можем да сме сигурни, че има достатъчно сравнителен анализ? Какво е качеството на изследванията? И няколко думи за медицинските изделия. Мисля, че е необходимо да ги включим, защото EONET ХТА правят своите анализи и знаем тяхното заключение за лекарствените продукти, но и също медицинските изделия като един зараждащ се отрасъл. Следователно и тук ще трябва да се споделя информация. С господин Питър Лизе работим по различни предложения, но е необходимо, както каза и госпожа Гростет, да помислим кои категории са по-важни за държавите членки, за да започнем да работим по тях. И тъй може би няма консенс, но мисля, консенсус, но мисля, че ние всички разбираме, че трябва да сме на страната на пациентите и да търсим конструктивен подход в интерес на всички страни. Благодаря. Благодаря. Нека да ви напомня, че ще гласуваме на 13 юни. Това става дума за измененията. Крайният срок за внасяне на измененията е 13 юни. Сега Следваща точка в дневния ред е, е електронно гласуване. Ще направим пауза до 16.45. Аз ви казах. Да.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

Hello everyone. Здравейте. Знаете, че ни предстои гласуване на един доклад. Е така, гласуването е електронно. Въведете картите си. Гласуваме временното споразумение насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, преработен текст, едно гласуване. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Госпожо Лио, ще ви ще отчетем гласа ви. Резултатът е за с подавляващо мнозинство. Поздравление, господин Ейкхаут. С това изчерпахме дневния ред за днес. Утре ще продължим с заседание на координаторите, а утре след обяд имаме среща с представител